El сеньор президенте. Председател. Se abre la Заседанието. Първата точка от дневния ред ще бъде разглеждането на доклада КАБНОК относно координиране на системите за социално осигуряване. Давам думата на господин Капнак за 4 минути. Dámy a господа,